Ja, sehr geehrte, liebe Mitglieder. Уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, уважаеми гости, добре дошли на нашето заседание в Европейския парламент в Брюксел. Първа точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Ако сте съгласни, можем да го одобрим в предложения вид. Госпожа Ческова има възражение. Já se moc omlouvám, že narušuji tento bod, protože to nebývá zvykem, ale nicméně... Много се извинявам. Не е обичайно да се коментира на този етап от заседанието, но тук трябва да се включи и моят доклад по програмата, който трябва да се обсъди днес и да се гласува утре. Искам да ви благодаря, господин председател, за писмото, което изпратихте на председателя на Европейския парламент с молба за отлагане на одобрението на два доклада, моят доклад и доклада на още една колега. Бих искала да попитам следното. Дали ще е възможно да се отложи гласуването за заседанието през юни месец, така че колегите от нашата комисия да може да внесат някои изменения? It, it, it is possible. Uh, if the, if the committee uh, agrees, uh, we can, we can uh, prolong uh, Мало, мало едно. Бихме могли да продължим по някакъв начин обсъждането. Да, благодаря ви, господин председател, казва госпожа Чешкова. Само искам да а, съм сигурна в следното. Сега, според а, нашите настоящи а, планове за гласуване, моят доклад трябва да се гласува на пленарно заседание през юли 2013 година. Така че въпросът ми е по-скоро следният. Ако гласуваме на 17 юни или някъде около тази дата, дали това ще бъде а, проблем? Днес ще обсъдим доклада. В този случай това означава, че ще има време за подаване на изменения. Просто ще бъде справедливо за колегите от тази комисия да имат време за подаване на изменения и вече след това може да се гласува на пленарно заседание на 10 юли. Така че въпросът ми е възможен ли е такъв план? Какво излиза от отговора на председателя на Европейския парламент до вас на писмото, което вие сте изпратили? Просто като имаме предвид работата, която е свършена, изслушването, което направихме, просто ми се иска, би ми било много тъжно, ако загубя доклада. Ако има опасност от това да, да се отнема доклада, да се загуби, нека да не правим това, да се придържаме към графика, такъв какъвто е. Знаете какво имам предвид. Благодаря. Okay. Uh... Е, Wir haben das mit äh, genauer Überlegung heute. Не случайно сложихме доклада в днешния дневен ред. Не е сигурно, че ако днес отложим доклада, ще можем да го гласуваме през юли. Затова бихме предпочели днес все пак да се проведе дискусия, за да можем да спазим графика. Можем да проверим, разбира се, дали е възможно да се гласува през юли, ако удължим срока, но за да нямаме проблем, за всеки случай предлагам да направим обсъждането днес, да разменим мнения. След което нищо не ни пречи да проверим дали можем да отложим за юли, ако сте съгласна. Да, благодаря ви, приемам. Благодаря. Dann können wir so verfahren. Äh, Добре, тогава ще постъпим така. И сега по дневния ред. Обръщам ви внимание, че заседанието се излъчва пряко по интернет. Освен това, имаме пълен езиков режим. Гласуването ще бъде електронно, т.е. всеки от вас трябва да носи картата си за гласуване. Припомням ви това, за да са тук картите, когато започне гласуването. Също така ви припомням, че в сряда ще имаме общо заседание с Либе. Сега трета точка – одобрение на протокола от заседанието на 18 и 19 март 2013 година. Искам да ви попитам, имате ли бележки по протокола? Ако не, можем да го считаме за одобрен. И така, пета точка от дневния ред – назначаване на член за, на Сметната палата от е, хрватското правителство номинираха господин Невен Матекс, Матес, добре дошъл при нас, докладчик по назначението на Невен Матес е колегата Инес Аяла Сендер. съгласно съответната разпоредба от правилника за дейността на Европейския парламент. Тук ще проведем изслуш... изслушване и а, знаете, че всички получихте въпросник за подготовката за тази среща. Всеки от кандидатите днес ще има възможност за 5-минутно встъпление, след което ще дойде ред на въпросите от страна на членовете на комитет. Първо, искам да попитам докладващата има ли какво да допълни. Ако не, ще дам думата на господин Матес за неговото встъпление. Госпожа Аяла Сендер е съгласна. Господин Матес, имате 5 минути да се представите. Председавайчи, Даме и заступници, посланици Европскog парламента. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, госпожи и господа, позволете ми най-напред да започна с няколко думи за значимостта на този момент за гражданите на моята държава. Хрватска със своите традиции със своята история винаги е принадлежала към европейското семейство. Ето, още от момента, от който получихме пълна независимост, ние сме се опитвали да се присъединим към Европейската общност. По този начин разглеждаме нещата, народи, които работят заедно и постигат целите в съвременния живот. Процесът на присъединяване беше много труден. За Харватска беше изключително трудно да отговори на всички условия за приемане. Работата вече е приключила, всичко е свършено. Нашите усилия се увенчаха с успех. Много съм горд, че съм един от първите харвати, които ще бъдат предложени за една от важните позиции в Европейския съюз. Също така съм първия, който се изправя пред вашата комисия в Европейския парламент. Аз започнах своята кариера като економист в Института по економика в Загреб, Ами, в момент, в който Хрватска беше, страдаше от много сериозна инфлация и аз работих по финансовата политика. По-късно се преместих в Международния валутен фонд. И, както беше казал някой, МВФ означава най-вече фискални въпроси. С това свое качество като член, който работи по въпросите на отделните страни, работих по устойчивостта на финансовите политики в редица държави. Това беше разглеждано в редица програми за макроекономическите корекции в тези държави или пък за упражняването на надзор на финансовите средства. Винаги следенето на разходването по отделните програми беше в ръка за ръка с финансовата политика в съответната страна и преценката дали тази тази политика е достатъчно ефективна. Работата ми в МВФ беше много сходна на одитите, които се предприемат от страна на Сметната палата. Това означава, че с моите умения аз мога да имам сериозен принос към тази дейност на Сметната палата. По отношение на финансовия одит, нека да добавя, че по време на моята кариера проявявах много сериозен интерес към аудитирането на държавни операции и дейности. Тук проявявах най-сериозен интерес, що се отнася до самото определение на тази дейност, на общия държавен сектор и начина по който действат отделните пера в случая. This for sure distorts statistics about the scope of government това попада в дейността на, на държавните дейности и този проблем е много важен, който се демонстрира по време на настоящата финансова криза. Тези дейности се предприемат в момент, в който държавите вече са изпаднали в сериозна а, криза и когато задължеността е много сериозна. Тук в случая става дума не само за набирането на приходи на участието в най-различни финансови операции. По отношение на разходите в баланса, в счетоводния баланс, ние говорим и за така наречената резервна отчетност и а, политиките, които се предприемат точно в времената на финансова криза. Обикновено имаме тези дейности, които не се очитат и се смята, че няма да се отразят върху бюджета или се изключват от бюджета напълно. Но можем да намерим аргументи и за тези дейности, защото трябва да се осигури пълна прозрачност на тези дейности, тъй като те пряко или непряко се отразяват върху публичния дълг. Също така, що се отнася до одита върху държавните дейности, те не трябва да бъдат ограничени до правилността на финансовите извлечения до приоритети в областта на финансовите дейности, но трябва да се отчете и фискалния риск, който проистича от най-различни дейности и обикновено не се включва в счетоводния баланс. Но така или иначе, това е по-скоро проблем в държавите членки на Европейския съюз, отколкото на ниво Европейския съюз като цяло. Като се вземеме предвид обаче, че Европейския съюз става все по-комплексна институция, най-вече много сложен банков съюз, значимостта на този риск става все по-голяма и по-голяма както и трябва да се отчетат въздействията върху евентуалното счетоводство, което се води в целия Европейски съюз. Мисля, че това е много важно за Сметната палата, която разработва аудиторски политики в тази област. Също така, за мен е много важен въпрос за държавния дълг в напредналите економики. Все още остават много дейности, които трябва да се обяснят. Концепцията на държавния дълг се промени преди 40 години, когато започнаха да се натрупват тези суми, тези кризи. Обикновено имаме държавен дълг, който се натрупа много сериозно по време на финансова криза, но виждаме, че това става и не по време на криза, както ставаше през последните 40 години. Всички страни пострадаха по време на глобалната криза. Много държави страдат от сериозни недостатъци при възвръщането на економическия растеж и в същото време трябва да се гарантира траекторията на устойчивост. Сметната палата са включени много въпроси, свързани свързани с институционалната рамка на Европейския съюз, като трябва да се справим с цялото голямо вредно наследство на настоящата финансова криза. Трябва да се гарантира фискална дисциплина, за да се придвижим към още по-инкорпориран е, съюз. Сметната палата ще играе много важна роля в упражняването на одити. Сметната палата излезе с много интересен доклад за подобряване на статистическите данни, най-вече по отношение на публичните финанси. Сметната палата също така ще играе роля и при аудитирането на новите институции и механизъм. Аз също ще помогна в тази област. Що се отнася до одита за съответствие, тук нямам бог знае какъв опит. В тази област аз просто просто мога да предложа един свеж поглед. Прочел съм обаче редица документи на Сметната палата и мисля, че споделеното управление крие много сериозни предизвикателства. То и изисква много сложна система на вътрешен и външен контрол, сертификации и одити на ниво държави членки и ниво Европейски съюз и накрая аудитирано от самата Сметна палата. Това е свързано с много сложни правила за използването на биоресурсите крайна сметка самото гладко функциониране на системата си остава истинско предизвикателство. Все още не сме на този етап да предложим а, някаква революция, но мисля, че трябва да се предложат някакви решения, да се предвижим в една посока, в която по-добре трябва да се координират стимулите, които се предлагат. Мисля, че на този етап това послание звучи доста общо, но на този етап не би следвало да навлизам в по-сериозни подробности. Господин председател, нека да кажа накрая, а, че по отношение на контролните дейности на Сметната палата те са взаимообвързани. Аз също смятам, че контролния комитет е много важен елемент за цялостната система на отчетност. Искам да се възползвам тази възможност, че ако ме изберат, наистина ще работя в близко сътрудничество и с вашата комисия. Благодаря ви, че ме поканихте на това изслушване, ми дадохте възможност да се представя. Сега мога да отговоря на въпроси. Much, Благодаря ви господин Матес, за вашето встъпление. Сега давам думата на уважаемите колеги от комисията за въпроси. Докладчика най-напред. Eh, ah, Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Матес. Добре дошъл на това изслушване. Прочетах внимателно отговорите Запознах се и с допълнителен материал, статии ваши по повод е, положението в Гърция и така нататък. Беше ми интересно е, това, което казах, че трябва да се получим от е, стари грешки, е, защото обикновено хората е, са склонни да повтарят е, стари грешки. Така че много съм ви признателна за това. Очевидно, вие сте човек, който е, е наясно с е, този принцип и смята, че е важно човек да се учи от е, грешките си. Вие самия подчертахте е, това, казахте, че нямате особено е, опит, когато става дума за е, одит за съответствие. Вашият профил, вашата биография е наистина много впечатляващ е, е, банкова дейност и така нататък, но е, изглежда, че вашата сила е, във връзка с новите инструменти, свързани с фискално управление, бан, банково управление. Това е много важна и интересна тема и за Европейския съюз като цяло и за държавите членки. Не е никак лесно за нас в ЕС да използваме, контролираме тези инструменти. Та бих искала да знае какво мислите вие е, от гледна точка на вашия опит, е, е, какви начини има Сметната палата да осъществява по-ефективен контрол върху тези нови инструменти, заеми, гаранции и така нататък. Вече разполагаме с такива нови инструменти, но те често имат странна, неразбираема структура. Като член на... има членове на, на Сметната палата, но самата Сметна палата не е елемент от контрола върху тези механизми. Европейския парламент също е с вързани ръце в случая, така че бих искала да чуя какво имате да кажете по този въпрос. En relación precisamente a los programas del Fondo Monetario Internacional. И втора е, точка. Е, явно имате опит е, с програми на МВФ. Вие самият прекрасно знаете, че тече оживена дискусия в е, Европейския съюз за това как да е, правим економии от една страна, как да затягаме коланите а, и как да инвестираме също времено, защото искаме да има инвестиции, да има развитие, да има растеж, Въпросът е да намерим златната среда между двете, да балансираме. Какво мислите по този въпрос от гледна точка на вашия опит? Как да съчетаем и економиите, и свиването, и инвестициите с оглед растеж? Сега тук пише, че една от вашите дейности е в, в института в Загреб, економически институт в Загреб, където се отговаря за парична политика. Бих искала само да ви попитам, по-конкретно каква е била работата ви там? Е, един въпрос от вашето CV. И един въпрос, който винаги задаваме на е, кандидати за членове на Сметната палата. А именно, готови ли сте да се откажете от поста си, ако парламентът, ако Европейския парламент не излезе с благоприятно становище? Разбира се, вие сте предоставили много интелигентен отговор, но не мисля, че обхваща всичко. Значи, ако парламента каже, окей, ние сме срещу вашето назначение, какво ще направите вие? Yeah, thank you very much. Благодаря много. Матис, ваш рете. Ще започна с лесния въпрос за института, економически институт в Загреб. Работих до 92-та там. След това вземах различни постове. Там не, дори не помня всички. Е, наскоро, до наскоро е, бях е, председател на борда на правителен свет, но мандата ми изтече. Така че това е затворена страница в моята биография. Сега въпроса за економиите и как да рестартираме растежа в европейските економики, които са в криза конкурентоспособността е един от е, проблемите. В известен смисъл можем да се получим от успеха на една е, страна, която не е в еврозоната, но която е, работи в средата на закован фиксиран обменен курс. Това е Латвия, валутен борт. Е, тя успя да се измъкне от кризата и го направи чрез е, комбинация от е, доста тежки реформи. Но разбира се, в това е, съвпада с период, в който страната се възползва от значителни суми чрез европейски програми. Така че според мен и двете, двата фактора са допринесли и суровите, тежките реформи, и е, разбира се, сега няма да изброявам е, списъка на тези реформи. Някои бяха изключително е, жестоки в сравнение с това, което се прави в други държави. От друга страна, значителни нетни суми, които бяха вложени там чрез европейските фондове, така че от това може да се получим известен смисъл. Бих могъл да дам примери с друга страна, която не мина през криза, но е, така преживя тази, тази, е, от е, тези економически трудности, е, а, Полша именно. Е, но е, според мен отговор е, е комбинация от двете и тежки реформи, и помощ отвън, ако може така да го нарека. Второто, е, тези нови институции, институти, които се създават и в ЕС, и в еврозоната. Е, проблемът е, че някои от тях имат междуправителствен характер. Това ги превръща е, ги поставя в една институционално по-специфична позиция, което осложнява и задачата на Сметната палата. Е, има и процедури, които са свързани с фискалното е, е надзор, паричния надзор. Това са неща, които съда, Сметната палата може да проследи и да аудитира, разбира се. Прочетах интересна статия с статистика за, от Сметната палата неодавна. Значи, е, тези е, семестри или е, механизма от честе законодателни акта, всичко това може да помогне да така тласи напред аудиторската дейност, да се види дали съответно държавите членки осъществяват политиката, която са, с която са се ангажирали и дали постигат целите си това е проследимо. Сега искате от мен да повторя отговора си на последния въпрос. Не бих искал. Значи, правилата са такива, каквито са. Е, не е моя работа да ги променям. Но разбира се, ако не получа подкрепата ви, най-вероятно ще си отегля кандидатурата. Не бих казал, че бих я отеглил във всички случаи, което ще означава, че искам да променя правилата. Разбира се, ще се съобразя. Ако гласувате срещу мен, много вероятно е да си отегля. Това е, което мога да отговоря на въпроса ви. Благодаря много. Сега Шампион Ди от е НП. Благодаря. Аз също ви желая добре дошъл сред нас е, и е, аз исках да ви задам същия въпрос, който моята колега, именно да зная дали вие бихте си оттеглили кандидатурата е, в случай, че парламента я отхвърли. И бих ви казала, че съжалявам за това, което чух, защото в отговори си писани вие сте казали, че в, според правилата на Съюза трябва да се разгледат възраженията, но гласуването ще е такова каквото е. То трябва да се спази, но практиката, обичайната практика е, че кандидатът си отегля кандидатурата. В случая вашата позиция не е точно такава. Сега, вие имате изключителна биография и е, изключителни качества и много е, сме доволни от е, качествата е, на кандидатурата, която идва от е, Харватия. Е, и имате много полезни качества е, в това отношение. Е, оценката на публичната политика в Европейския съюз е, е, е, предполага да. Е, Договора е задължава комисията да прави е, оценка, доклад за оценка на е, публичните разходи. Бихте ли ни казали нещо повече? Вие започнахте всъщност с това, но малко повече да кажете за това. Е, какво бихте допринесли, как бихте допринесли за контрола върху оценката, която се прави от Европейската комисия? възоснова на която ние като парламент е, бихме могли да контролираме изпълнителната власт, т.е. комисията т.е. именно тази част, оценка на публичната политика на Европейския съюз. И последният ми въпрос е свързан с нормите на одит. Вие нямате опит, съдейки по сивито ви от, в одит особен. Нямате опит в одита. Ще участвате ли като член на палатата, вие се участвате в колегиума на палатата, ще ще се включите ли в една декларация, че е, е, за, за достоверността на, на, на отчетите е, и какво ще правите възоснова на одита на Сметната палата? Защото е, пред, въпросът ми е е, познавате ли тези норми и ако не ги знаете, предвиждате ли някакъв вид е, образова... обучение, за да се запознаете с международните е, норми в областта на публичния одит и запознат ли сте въобще с международните норми, които, които ползват и европейските институции? Благодаря, господин Матес. Казах вече, е, в тази област мой опит е доста ограничен, а именно в одит за съответствие аз съм се запознал с наръчници, с практиката на Сметата палата, с стандартите, които се, счетоводните е, стандарти. Виждам, че е, има проблем. В много случаи Сметната палата се натъква на значителни грешки в изпълнение бюджета, европейския бюджет. Мисля, че мога да проследа този анализ доста добре. Мисля си, опитвам се да, да разбера защо някои от проблемите в тази сфера не, не се решават лесно е, не са лесни и честно казано нямам е, решение, нямам предвид някакви, някакво решение на проблема. Но колкото да одите за съответствие, е, одите за изпълнение, за резултатите, идва накрая и той е по-важен това е, е, е когато е, е, чрез него се преценява дали цялата програма си е струвала и дали целта и съответните средства са изразходвани целесъобразно. Сега, начинът по който аз е, разбирам нещата, моите възможности е, да, за допринасяне към одита е, на резултатите, вероятно ще компенсират е, по-малките е, познания и опит в другия вид одит за съответствие. Но мисля, че в крайна сметка одит, е, е, одит е, за съответствие не е някаква догма, мисля, че мога да се справям с въпросите, когато се сблъскам лице с лице в тях в хода на, на практиката. Сега Ян Мулда има думата. Благодаря. Също ви приветствам с добре дошъл в нашия комитет, като първия член на Света плата от нова държава членка на ЕС. Имам един общ и един конкретен въпрос. Общият въпрос е едно от най-важните неща, свързано с Сметната палата е, е, тя да излиза за становище всяка година по е, европейските счетоводни, е, европейските баланси, така да се каже. Вече се спомена това грешки има, всички правят грешки. Един, една, един процент, две на 100 грешки е допустимо. 18 години наред в Европейския съюз обаче този процент на грешки е много по-висок. Имахме 3,5 и така нататък. По регионалните фондове много по-висока е грешката. Е, каква, какво смятате, каква система трябва да се използва, за да се подобри състоянието и как, е, по какъв начин тя се сравнява с тази във вашата страна? Какъв е процента грешки в е, Харватия и как вашата сметна палата решава такъв вид проблеми? И вторият ми въпрос е конкретен. Не бях особено удовлетворен от отговора, който дадахте е, на въпросът. Е, в случай, че е, тази комисия излезе с отрицателно становище, казахте, че ще следвате правилата. Но да, да представете си, че имаме отрицателно становище, вие премислите и, и решите друго, решите да останете. Как ще взаимодействате с една комисия, която не, не дава доверието си във вас? Благодаря. Ще започна с последния. Да, вече отговарям на тези въпроси за моята кандидатура в случай, че отговорът е отрицателен. Това не съм го казвал, че ще си помисля. Казах, че е силно невероятно да стана и е много високо вероятно да си оттегля кандидатурата. Няма да се отметна, а, така или иначе, защото ще стигнем до някакво противоречие. Така или иначе спирам тук. Много сериозно приемам вашето мнение и най-вероятно ще си оттегля кандидатурата, ако отговорът е отрицателен. Но до известна степен бих искал да чуя и причините за отхвърляне. Да отхвърлите моята кандидатура и по този начин ще мога и аз да отговоря и да кажа пък защо в такъв случай ще отегля своята кандидатура. А, сега по процента на грешките. Това, което ме озадачи е високата частота на грешките частотността, не само нивото на грешка. И т.е. очевидно има много въпроси, които са залегнали тук на карта. А ако грешките се повтарят, може би в този случай трябва да се предприемат някои корективни мерки, които не са предприяти или не са направени както трябва. Но мисля и, че трябва да се замислим за стимулите, които всяка една държава членка трябва да максимизира, да се използват наличните ресурси до максимум. И отношението на всички тези контролни органи, които трябва да надзирават процеса на провеждане на съответните процедури – е, след такава история от ниво на грешка, може би трябва да преосмислим всичко. Но така или иначе, на този етап не мога да изляза с предложение. Няма да го направя. Може би в някои случаи нивото на споделено управление ще бъде намалено в името на по-централизирано управление. Но от политическа гледна точка доста трудно ще се постигне това. Е, в този случай, може би, трябва да си помислим за някакъв механизъм, Разбирам и обсъжданията за националните декларации и за ползването на европейските ресурси. До някъде съм чуден защо се нарича декларация. Може би трябва да се нарича национален доклад по използването на европейски ресурси. И наистина, един доклад ще трябва да съдържа не само тази или онази сума, която е разходвана да се представя като политически успех, а просто ще трябва да се доказва, че ресурсите са използвани по удачен начин, по целесообразен начин и са постигнати набелязаните цели. Да, чета предложенията за националните декларации и сега разбирам, че някои ги попълват по един много формален начин, само се така попълва информацията, докато един по-изчерпателен доклад може да се счете за начин, който да отчита по един най-добър начин как точно са разходвани ресурсите. Това мога да кажа на този етап. Много ви благодаря, господин Матес. Сега вече нямаме повече а, е, въпроси. А, господин Оди, още един малък въпрос. Това не е въпрос, просто е, е, едно доуточняване. За, е, когато моите колеги говориха за решението е, на кандидата след негативна оценка, това не, не значи, че е, нашата комисия, е, възоснова на вашите отговори, ще вземе решение парламента, значи не става дума за комисията. Комисията дава мнение, становище. Въпросът, който ви задавих, е, е, зададахме, дали бихте си отегли кандидатурата, ако парламента ви отговори. Да, това е важно до уточняване. Комисията излиза с предложение, да попитам дали е, има и други въпроси, да ги обединим и след това е, ще зададем господа, госпожа Кеслер, още някой. Да ги обединя и тогава госпо, колегата Синдерга. Е, е, Благодаря. Благодаря на господин Матес за това, че днес дойде при нас в комисията. Имам въпрос. Въпрос, който е свързан с факта, че преди време беше публикувано международно изследване, според което Хърват, Хърватия е една от най-корумпираните страни в Европа. Предполагам, че имате какво да кажете по този въпрос. Как си обяснявате този факт, тази класация? и доколко корупцията, ширещата се корупция влияе върху отношенията на Харватия с Европейския съюз. Моля ви да кажете нещо по въпроса. Любопитен съм да разбера как гледате на корупцията у вас. Сега Ингеборг Гресле. Благодаря. Плавно продължавам нататък. Искам да попитам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 с а, освояването на средствата в Харватия. Знаем, разбира се, че като член на Сметната палата трябва да бъдете независими от националното си правителство, но от друга страна членовете на Сметната палата са много важни партньори на националните правителства. Как гледате на проблема, който изтъкна и колегата Зондергард? Това е проблем, който очевидно има дълбоко влияние върху администрациите на държавите членки. Аз съм с впечатлението, че когато критикуваме дадена държава членка, получаваме доста резки отговори от колеги от тази държава. Та искам да ви попитам, доколко ще бъдете независим? Председателят, благодаря, няма други заявки за въпроси. Господин Матес, бихте ли отговорили на трите въпроса? Gentlemen, Okay. Uh, Не съм видял колегата Иренхаузер. Нека и той да си зададе въпроса. Аз просто искам да изчистя възможно недоразумение. Правилно ли ви разбрах, че сте против националните декларации за управление и против задължителните национални декларации? Става въпрос за деклара... националните декларации за управление. Заповядайте, господин Матес, редица въпроси. Okay, on... Благодаря ви. Сега по въпроса за корупцията и връзките с Европейския съюз. В процеса на подготовка на нашето членство в ЕС, Харватска си сътрудничи близо с ЕС. Имаме си специална прокуратура, специализирана за преследване на престъпления с корупция и организирана престъпност. Преследвани са не само бивши министр, министр-председатели, министр на земеделието, министр на правосъдието. Така че мисля, че това отговаря на очакваното за една прокуратура. Това всъщност показва, че се предприемат действия. По този начин мога да отговоря на този въпрос. За сега, не мога да си представя, че аз ще се противопоставя на Европейския парламент по този въпрос. Ако парламента гласува против мен, аз ще си оттегля кандидатурата. Това мога да кажа така категорично. Националната декларация. Не, просто се озадачих от заглавието. Мисля, че по-скоро трябва да се казва доклад по този начин това ще вменява по-изчерпателни задължения на местните органи, на националните органи да се отчитат по използването на европейски ресурси. Напротив, напълно подкрепям този механизъм и според мен той трябва да е много значителен, не, не просто формален. Просто има сериозно противоречие а, за това, някак някои страни действат как други, така че мисля, че и тук възниква този проблем заради нивото на грешка. Но наистина въпросът е доколко ефективно се използват тези ресурси. Тоест, имам предвид, че един по-изчерпателен доклад за разходването на средствата ще е по-удачен. Пропуснах ли нещо? Декларациите за управление, да, добре. А, мисля, че няма повече въпроси от колегите. Много ви благодарим, господин Матес. Но накрая ще дам думата на нашия докладчик. Заповядайте. Sí, eh, gracias, presidente. Sí, yo simplemente... Благодаря, господин председател. Исках а, още веднъж изрично да благодаря на господин Матес за дадените отговори и за това, че каза, че ако не получи парламентарна подкрепа, е готов да оттегли кандидатурата си. Този негов отговор ние си отбелязваме. с оглед на вашия профил и с оглед на факта, че наистина бихме желали да има нов вид контрол над новите инструменти, които възникват сега, можем да се съгласим с вас. Има такива които са международни, междудържавни инструменти, те малко по-трудно се поддават на контрол, но все пак е много важно да има принос на членовете на Сметната палата за това да се даде възможност на Европейския парламент да упражнява демократичен контрол над начина по който се управляват инструментите. На фона на вашия опит, не само в Международния валутен фонд, но и като така представител в Европейския съюз. Искам да ви попитам накрая, ако бъдете одобрен за поста, ще бъдете ли готов да си сътрудничите с нашата комисия, за да разработим мерки за гарантиране на демократичен контрол над инструментите в областта на бюджетното управление. Благодаря. Oh, Много ви благодаря, господин Матес. Да, определено палатата излиза за становища, дава предложения на взима решения непряко. Така че единствения начин за палатата да е ефективна – е да си сътрудничи с другите институции в Европейския съюз, най-вече с парламента и с вашата комисия също така. Така че Наистина виждам големи възможности за близко сътрудничество и по въпросите, които споменахте, но също така искам да подчертая, че тази институционална рамка се развива. А също така и аудиторските процедури стават все по-сложни. Няма лесни решения, като споменем и правните проблеми с статута на някои от споменатите елементи. Така че Виждам всички възможно, всякакви възможности за сътрудничество, а не да запорява на не, не, не кооперативно поведение. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че договорихте на всичките ни въпроси. Вие разбирате, че за комисията КОНТ сътрудничеството с Сметната палата е много важно. Мисля, че това беше заложено във всички наши изявления. Добре, благодаря ви, господин Матес.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 няколко, една кратка пауза, просто няколко минути е, и ще приветстваме е, румънския кандидат за сметната палата, господин Пуфан. Директ. Е, Уважаеми членове на комисията, пристъпваме към следващата точка от дневния ред, назначение на член на Сметната палата. Номиниран от румънското правителство е господин Георге Пуфан. Надявам се правилно да произнасям неговото име господин Пуфан. Според оговорката, всеки от кандидатите има възможност да направи 5-минутно встъпление. Вие сте получили нашия въпросник. Предварително след 5-минутното ви встъпление ще дам думата на членовете на комисията, за да могат да ви зададат своите въпроси, като последователността ще е според числеността на политическите групи, а първа ще получи думата докладващата. Господин Пуфан, имате думата. Monsieur le Président, chers membres de la Commission, Господин председател, членове на комисията, госпожа и дами. За мен е чест да съм тук пред вас днес. Диалога с вас е една задача, която аз гледам, на която гледам с е, голяма отговорност. Е, след е, този разговор с вас, аз аз съм тук, е, за да е, задълбочим да диалога е, помежду си и да покажем, че е, това, което правим е от голямо значение за европейските граждани. Сега с ваше разрешение ще ви представя няколко аспекта от моята професионална дейност. Е, и е, след което ще се, е, с радост ще се опитам да отговоря на въпроси, които може би ще ми зададете. По-голяма част от моята професионална дейност е свързана с е, Румънската сметна палата. Е, е, първо е, през май 1994 е, година започнах да работя в е, сферата на публичните е, финанси. От юли тази година аз съм функционер, който работи и следи функцията на генерален секретар на Сметната палата. Това изисква, този пост изисква и професионални качества и известен морал тази е, функция е е, упражнява контрол върху е, отделите, които са под нея и предполага също така управленчески е, умения, умения да се комуникира, да се вземат решения, понякога трудни такива и преди всичко, особено в един период на бюджетни ограничения, когато наистина трябва да се ограничат публичните разходи и да се даде тласък на економиката. Аз е, бях е, е, делегиран от румънската правителство е, и отговарях за правните разпоредби е, по бюджета, така че бюджета се, използва, е, се разходва ефективно. Организирах финансовите презента... декларации също времено и координирах балансите на приходи и разходи е, и докладвах в е, Камерата на депутатите в е, Сената. Аз според независимостта на институциите, Сметната палата в Румъния е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 ако докладите на парламента никога всъщност не са открили отрицателни страни, е, не са имали критики срещу е, сметната, на сметната палата, винаги са ни е, насърчавали. Аз отговарям и за координиране. Определа Кур де Ком Румани. Координиране на външната помощ в рамките на програмите за развитие, за да съм сигурен, че европейските стандарти са е, спазени, а също така е, се е, занимавах и така проследявах и обучението на различните структури, методологичната организация, отношенията между отделните звена. Аз въведах стандарти на вътрешен контрол и съответните мерки за тяхното изпълнение като имах компетентност да а, осъществявам конкретни дейности, свършени с а, разпореждане а, и на, на средствата А, в рамките на доброто финансово управление. 2003 участвах екип, който състави нови конституционни е, разпоредби, е, които имаха за цел, е, които оглеждаха специализираните съдилища при изпълнение на тези разпоредби дейностите на Румънската сметна палата. В рамките на е, това сметна палата бе реформирана, нейната дейност бе е, хармонизирана е, е съгласно е, с дейността на подобни институции в световен мащаб. Известни основни промени бяха направени в начина по който работи Сметната палата възоснова на сертификация. Тоест, с всички тези мерки целта беше е, дейността е, на Сметната палата в Румъния да, да се доближи до дейността и начина на действие на е, Европейската Сметна палата. В този процес е, се проведаха сериозни реформи. Е, Е, в крайна сметка е, беше важно е, да се консолидират публичните финанси. Аз развих една политика на селекция на персонала в Сметната палата и стъпих върху нормативните актове, които съществуваха, в, са в действие в момента. През 17 години аз координирах контрола върху използването на фондовете, структурните фондове, за, с оглед инвестиции в публичния пазар. Като генерален секретар се опитах да развия на а, ниво институции а, всички а, умения на персонала и е, съответно спазване на условията е, за работа. Е, аз е, наложи се в това да, да имам една така панорамна е, поглед върху нещата е, в спортната. В... Е, Le de fond Сметната палата. Е, за да смятам, че една такава дълга кариера е, в е, Сметната палата на Румъния дейност, която бе оценена от всички е, рам, от 1994-2013, е, е наистина е една добра визитна картичка, която говори добре за моите е, умения и е, способности, говори за едно ниво на професионализъм, е, което е от решаващо значение за осъществяване на функциите в тази област. В момента е, аз наистина предлагам кандидатурата си, се, като се надявам след е, това изслушване да имам е, вашето благосклонно отношение, след което смятам да водим един непрекъснат диалог и да се сътрудничим с членовете на тази комисия, за да може по-добре да се възползвам от вашите предложения, идеи, да ги приложа в практиката на Смерната палата. Ето защо аз съм, ще бъда на ваше разположение всеки път, когато решите, че е необходимо предимно и че сте убедени, че дойността на е, Сметната палата не би могла да бъде е, пълноценна без е, консултациите, мнението и участието на Европейския парламент. J'envisage de poursuivre смятам да е, следвам препоръките, е, които е, бъдат отправени от този парламент и Европейската спертна палата. И в крайна сметка, уважаеми членове на тази комисия, преди за ключа бих искал да ви кажа, че убеден съм, че заедно ние както и Сметната палата, така и Европейския парламент, споделяме една общна, обща отговорност от особено значение, а именно да сме сигурни, че публичните средства на европейско равнище се разходват ефективно, коректно и прозрачен, прозрачно. Това е важно и за нашите граждани, и за нас, европейските институции, и още по-важно в, след, в сегашните трудни условия на криза, когато имаме нужда да консолидираме усилията си, за да работим в интерес на европейските граждани. Благодаря ви за вниманието и очаквам с интерес вашите въпроси и коментари. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Инес Аяла Сендер, ако тя желая, разбира се. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Пуфан, тук в Комисията по бюджетен контрол. Мисля, че за първи път водим разговор с човек, който почти 20 години е бил активно действащ в рамките на Национална сметна палата. Т.е. не сте някой, комуто те първа трябва да обясняваме как работи една сметна палата на базата на богатия ви опит, искам да ви задам следния въпрос. През 2003 година имаше реорганизация и модернизация на дейността на Сметната палата. Разбира се, с оглед на критериите на Европа. Говоря за Румънската Сметна палата. Как изпълнихте тогава тази задача? Какви проблеми имахте и какви полуки извлякохте? Това ще е много интересно и с оглед на бъдещата ви работа. Освен това, искам да ви попитам следното. Във връзка с, съвети и консултации, вие споменахте за случая с Румъния и сътрудничеството и с контролните институции и инстанции на национално ниво. Нашият голям проблем е, се състои не само в контрола над европейския бюджет, а и в контрола над начина по който са организирани държавите членки, за да могат да имат ефикасен контрол над освояването на европейски средства. Как се справяте с тази задача вие? Отново, казвам, споменахте случая Румъния и структурните фондове и че има голямо подобрение на нещата. Смятате ли, че вашият опит може да се приложи в други държави членки, конкретно в бъдеще? И друг въпрос, кои елементи доведоха до това? Становищата на сметната палата в, на Румъния да доведат до разследване на случаи на измами и корупция. Много добре знаете, че в този, тази комисия много често сме се занимавали с положението в Румъния във връзка с такива случаи. И последен въпрос – чудес, чудесно е това, което препоръчвате по отношение на ученето през целия живот, защото вие сте жив пример за това. Така че искам да ви попитам още нещо. През 2008 година сте сте завършили а, своето следване по счетоводна отчетност в Галац, Румъния. Имаме колега от този град тук. Искам да ви попитам, защо решихте през 2008 година да разширите първоначалното си висше образование, което е инженерно? Председателят, благодаря на госпожа Аяна Сендър. Заповядайте, господин Пуфан, за отговор. Da, mulțumesc doamna Ayala Sender pentru întrebările puse. Благодаря, госпожо Аяла Сендер, за зададените въпроси. Първият въпрос се отнасяше до начина по който функционира Румънската сметна палата и какви промени са се наложили в хода на реорганизацията, модернизацията и адаптирането към а, добрите практики. Какви са дейностите на сметната палата? След 2003 година започна първата фаза на реорганизация – някои служители напуснаха палатата, а през 2005 година прокурорите, които отговарят за финансовата част, също напуснаха палатата. Преди това те работеха там. трябва да ви кажа, че след напускането на тези колеги, т.е. това бяха магистрати, в следващия период Сметната палата се занимаваше с много важни въпроси, които трябваше да се решават. Първо трябваше да се уточни доколко Сметната палата има правомощия да решава случаи, е, във връзка с финансови престъпления. Лично аз мятам, че магистратите, които се занимават с финансови престъпления, трябваше да останат при нас, защото те допълваха дейността на правоохранителните органи в това отношение. Та не... Sau dacă era cazul să Особено, що се отнася до по-сериозните досиета, бихме и е желателно да имаме по-сериозно представителство сред магистратите. Това щеше да е по-добре. Ето в Испания, например, и в други страни структурата е подобна. Сметната палата в Мадрид работи и с колеги магистрати. А сега за ученето през целия живот. Участвал съм в различни обучения и то по линия на туининг програми в Бон, в Мадрид – Имал съм възможност да обменям опити с колеги от Великобритания и фактът, че реших да завърша второ висше образование в Галац, Румъния, беше изключително разумно решение. Това обогати професионалния ми опит, даде ми повече знания за аудитирането. Следващият оратор е колегата Иван. Заповядайте. Е, е, Един момент. Казах ви, че е, последователността ще е според числеността на групите, така че господин Оди президент. Аз също ви желая добре дошъл, господин Пуфан. Три въпроса имам да ви задам. Първи е свързан с вашата квалификация. Според договора, членовете на Спендата палата са ли, трябва да са лица, които е, е имат опит от, е, в е, националните сметни палати. Е, това е случая с вас, но е, Колкото до участие в одит, това не, не е част от вашата биография. Вие е, обаче сте участвали в колегиум на членове на... Е, вие ще участвате в колегиум на, е, от членове на Сметната палата и ще трябва да се произнесете върху достоверността на счетоводните отчети, и така нататък. Ще се прилагат, ще прилагате международни норми на одит е, в публичния е, сектор. Е, въпросът ви е запознати ли сте с тези норми? Това е свързано и с въпроса за дипломата ви по счетоводство, която имате. смятате ли, че е необходимо допълнителна квалификация да получите? по вашата диплома. Бихте ли казали малко за съдържанието на вашата диплома по е, счетоводство, която сте получили? И последният ми въпрос. Във вашето CV вие казвате, че сте координирали 42 е, е, сметни палати в Румъния. Предполагам, че това са 42 национални камери като аудитор ли сте правили това или като администратор, като административно лице, генерален секретар на, на Сметната палата или като практикант, аудитор? Благодаря, доста въпроси бяха зададени. Заповядайте, господин Пуфан. Благодаря ви, господин Оди, за вашите въпроси. Нека най-напред да започна с моето висше образование. Завършил съм економически науки и счетоводство. Това е моята специалност. Аз съм голям привърженик на ученето през целия живот – Казах вече, убеден съм, че можем да учим през целия си живот. Всъщност завърших счетоводство, когато бях на 53 години. Вие ме попитахте също така и за тези 42 камъри, счетоводни камъри. Всъщност камерата в Румъния работи като има камера във, всеки, във всяка област. Всъщност това е една мрежа от камери. И получават бюджетни кредити е, за придобивания и инвестиции. Когато един аудитор отиде в тези институции, за да упражни контрол, за да упражнява надзор върху а, сметките, те са много важни. Тук говорим за изграждане на пътища, за изграждане на училища, на спортни площадки и така нататък. Тоест отиваме там на терен и аз ръководих един контролен екип, който беше командирован и работеше от 1994 до 2003 година. Проверявахме присъждането на обществени поръчки, как се разходват средствата за публични инвестиции и така нататък проектът си беше свършен, всички поручвания необходими бяха направени, бяха набрани съответните документи, за да се види дали са спазени финансовите стандарти. В крайна сметка, в края на контрола, който беше направен, за да се види дали финансите са разходвани както трябва, това беше освобождаване от отговорност на ниво страна. И в крайна сметка, Получаваме 42 доклада от тези регионални камери. като най-вече се поставяше ударение върху тези региони, в които сумите бяха най-големи и тогава вече предаваме доклада на председателя, на ръководителя на сметната палата, в зависимост от как се, как се разходват средствата. Всяко едно министерство отделно си има аудиторски екип, Има си вътрешен контрол, правят се съответните проверки. Тоест, всяко министерство може да изпрати в този регион и свой собствен аудиторски екип. Ако в случай, че има повече проблеми. Комбина Штицка, Орче, секретар, че... И всъщност, както Знаете, трябва секретарията на нашата сметна палата да представи доклада на пленарно заседание на самата сметна палата. След това има освобождаване от отговорност. И ако има необходимост, ние представяме своя доклад в парламент. А, сега, ако ми зададохте ми още един въпрос. За, е, на, е, департаментеле де ла... За това, ако получа зелена светлина от вас, как точно ще изпълнявам своите задължения в Сметната палата е, в Люксембург? Доколкото знам колегата, когато ще заместя, работи в сектора за транспорт и енергетика. Ако председателят на Сметната палата ме назначи, с оглед на моя опит, мисля, че наистина ще успея да си свърша работата чудесно. Благодаря. Колегата Иван вече има думата от е, социалистите и демократите. Господин Пуфан, Искам да ви поздравя за обширната дейност и за това, че толкова много сте навлязал в областта, в която работите. Наистина в Европейския съюз принципа на ученето през целия живот е много важен. Напоследък имаше критики срещу вас, които не бяха основателни. Искам да се извиня от името на колегите, още повече, че критиките не бяха лични. Не знам дали можем да убедим госпожа Маковей в това, че на Румъния е необходим представител в Сметната палата. Ще видим как ще гласуват от, гласуват от НП. Искам да кажа следното. Вашата дейност и вашият професионален опит са на административно ниво но вие отговорихте на въпроси, свързани с практиката. Искам да попитам още нещо в областта на одита. Имали сме кандидати, сред тях и наши колеги, които не са имали никакъв опит в областта на одита, но са получавали положителни становища и от ТНП, и от други колеги и са влизали в сметната палата. Затова искам да ви попитам конкретно, провеждали ли сте одити и друго, което е много важно за мен, когато сте освобождавали от отговорност контролирани от вас институции, а в парламента правителството беше дясно. Вие го освободихте от отговорност. Как партията ПДЛ оцени вашата работа? Тогава имахте ли проблеми? Благодаря за тези въпроси. Аудито, Аша cum v-am spus și mai înainte. Значи първо за одитите. Смятам, че опитът, с който разполагам, все пак 19 години, опит в Румънската сметна палата. Смятам, че този опит ми дава право да кажа, че съм участвал в множество дейности, включително и в финансови проверки. Съставил съм и одитни протоколи, мога да ви уверя в това постовете, които съм заемал след 1994 година и след това като генерален секретар 2002 година. Там, впрочем, бях назначен с конкурс, защото това е висша държавна длъжност как става в министерствата, когато е, в някои министерства генералният секретар бива просто номиниран от правителството. Не, аз се явих на конкурс. При мен беше по-различно. Освен това, както вече беше казано, следвах в Галац економически науки с специалност счетоводна отчетност. Между другото, университетът в Галац е, има много сериозно реноме. Някой, ако се интересува, носи си оригиналите на дипломите. Мога да ви ги покажа. Както вече казах, участвал съм и в други курсове за квалификация, както в Румъния, така и в чужбина. Смятам, че имам сили да изпълня задълженията на служител в Европейската сметна палата. Имам потенциала да го направя. А сега за освобождаването от отговорност. В качеството си на генерален секретар, разбира се, съм участвал в такива освобождавания пред в пленума на Щетводната палата се внася съответния доклад за разходите и приходите. Имало е различни коментари, различни въпроси, но аз не съм изпадал в деликатна ситуация. Съответните документи са били одобрявани и подписвани от председателя на Сметната палата и внасяни в парламента. Лично аз съм получил, получавал също освобождаване от отговорност за собствената си дейност, както и за разходването на бюджетните средства през последните 11 години като генерален секретар и нито веднъж пленарното събрание не ми е правило забележка за начина по който си а, върша работата, както и по отношение на придобиванията. Благодаря колегата Ян Мулдер. Uh, Благодаря ви, господин председател. Ситуацията в Европейския съюз е следната като една от задачите на Европейската сметна палата е да се издава всяка година декларация за състоянието в Европейския съюз по отношение на бюджета. 18 години поред резултатът е отрицателен. Има леко подобрение обаче тази година правим стъпка назад, обаче като погледнем през годините, виждаме, че спрямо тях има малко подобрение. Можете ли да ни дадете някои предложения за това как според вас бихме могли да измерим прогреса в това да се стигне до положителен DAS, до положителна декларация и ако може да споделите опит, има ли сходна система в Румъния самата и каква е тенденцията през последните няколко години с това, което става в Румъния с сметките, разходването там. Заповядайте, господин Пуфан. Благодаря ви много, господин Мюдър, за вашия въпрос. Както всички ние знаем, декларацията, с която излиза Сметната палата, през последните 17 години е отрицателно. За съжаление, както казахте и вие, има някои противоречия, които се докато се достига, извинете, заради факта, че издаването на декларацията възоснова на оценката на сметките и факта, че бюджетът на Европейския съюз е многогодишен бюджет. Нивото на грешката в ДАС, в декларацията, обикновено е по-високо от нивото на грешка, до, която, до което се стига при изпълнението на всяка една многогодишна програма. Въпреки, че комисията налага някои доста сериозни санкции, някои държави членки не успяват да отговорят на условията, поставени от комисията. Вие също така ме попитахте за ситуацията в Румъния, за сметната палата. Там а, също има а, сходна декларация. И отговорът е, че за общия консолидиран бюджет няма подобна декларация. Но да речем за всяко отдолу всяко отделно перо от бюджета, да речем социално осигуряване, здравно осигуряване, там имаме подобна декларация. Добре, благодаря ви. Много следващия ни оратор е госпожа Гресле. Много благодаря. Да, също приветствам господин Пуфан и би било хубаво, ако наистина е, получаваме кандидати, е, които е, имат е, съответния опит. Е, вие сте заемали такъв важен пост в Румъния. Сега въпрос по въпросника и въпрос десети от този въпросник въпросът е, какъв е смисъла от е, такива одити за е, резултатите, за постижения, за нас е важен, защото тези перформанс одитс се опитваме да да обосновем по-солидно и е, наръчника е, в наръчника на Румъния зоните се казва, че това е, всъщност, това всъщност е копипейст от съответните документи европейски. Да ви попитам, имате ли лично мнение по това? Искам кратък отговор, но да е ваш, а не дълъг отговор, който е цитат от наръчника, защото доколкото разбирам, това е просто преписване на, е, на залегналото в тези наръчници, е, доколко това се изпълнява в Румъния на практика. ce privește, mulțumesc pentru întrebare. Благодаря ви за въпроса, госпожа Гресле. Сега, що се отнася до отговор на въпрос номер 10? Нека да ви кажа следното. Като член на, Евро... на Румънската сметна палата, аз съм е, участвал в изготвянето на аудиторските стандарти многократно. И за да отговоря на този въпрос, мога да отговоря с някои от формулите, които са включени във вътрешния правилник на нашата сметна палата, но така или иначе съгласен съм с всичко казано по отношение на одита. Разбира се, един добър аудитор трябва да има така, поглед върху нещата, интуиция, трябва да може да вижда по-голямата картина, да може да работи в екип. Аз лично съм бил ръководител на много екипи. Участвал съм самия аз като член на екипа. Един аудитор трябва да може да взима добри решения. И не на последно място – един добър аудитор трябва да, да бъде лидер, за да може да се достигне до един успешен одит. Благодаря. Колегата Акуая. Thank you, Um... Благодаря ви, уважаеми господин председател. Започвам с, с това, че не чух точно отговор, по-скоро отговор взет на готово от въпросника. Никакви идеи. Нека да започна моите идеи, моят въпрос последния начин. Сметната палата ревизира европейските средства, как се разходват европейските фондове и средства и играе жизнено важна роля а, за защитата на парите на данакоплаците. Нашата роля тук е да защитаваме парите на данакоплаците и да правим така, че най-добрите професионалисти да отиват в сметната палата, хора, които са честни и на които може да се има доверие. В противен случай ние ще отслабим сметната палата, пък не това е нашата цел. Обръщам се към всички колеги от другите групи и искам всички да погледнат фактите, а не идеологията не изпращаме в сметната палата хора възоснова на идеология, а възоснова на тяхната професионалност, компетентност и, мога да кажа, честност. И така, първият ми въпрос е свързан с Дунавския университет в Галац където кандидатът твърди, че е завършил през 2011 година. Между 2008 и 2011 той трябва да е бил студент в този университет, редовен студент. В същото време обаче сте били генерален секретар в Сметната палата в Букурещ. Между Букурещ и Галац, където се намира университета, а, има 250 км. Това е разстоянието. Така че, наистина, за мен е много трудно да разбера как е възможно да сте на две места едновременно в университета в Галац и в Букурещ в Сметната палата. Две места на отстояние 250 км. Едновременно всеки ден. И също така искам да кажа, че погледнах веб-сайта сайта на този университет. Те имат часове само от понеделник до петък. Друг, другото време нямат. Така че въпросът е как успяхте три години да сте едновременно на две места. Също така и вторият ми въпрос е свързан със същия времеви период – в университета. Вие сте завършили преди две години там счетоводство. Не аудиторство, счетоводство. Дипломата, която сте ни изпратили, показва, че имате много ниски оценки по предмети, които са важни за вашето желание да се присъедините към Сметната палата. Тук говоря за счетоводство, вътрешен одит, където сте получили най-низката възможна оценка 5 при скала от 1 до 10 и много други теми. Там сте получили минималната възможна оценка положителна. А също така, във вашата диплома към приложението, четвърта страница на приложението, че сте завършили на 169 място от 189 души, т.е. сред последните по успех. So, do you think that this performance or... Та, вие смятате ли, че това постижение, или по-скоро липсата на постижение, доказано от документи във, вашите, във вашето следване, ви прави подходяща за позицията, за която кандидатствате. Благодаря. Благодаря, господин Пуфан. Заповядайте. Благодаря, госпожо Маковей, за поставените въпроси. Що се отнася до университета в Галът? Курса на следването ми беше от 2008 до 2011 година и мога само да кажа, че през тези три години Бях там, на интернет страницата може би има нещо ново, но на времето имаше а, курсове, които бяха присъствени в петък, събота и неделя. А, университетът имаше гъвкава програма, не всички занятия бяха присъствени. Така че толкова съм бил в Галац през тези три години. А сега за факта, че съм завършил това следване на 53 годишна възраст и защо ми за мен беше важно да се образовам, да разширявам знанията си а, и то в съответствие с дейността ми в Румънската сметна палата. Оценките ми отразяват вложените от мен усилия. Правех каквото можех Мъчех се да имам по-добри резултати. Да, разбира се, по някои предмети а, има какво да се каже, но не забравяйте, човек на 50-53 години не може да учи като 24 годишен младеж. Положих сериозни усилия, ще продължавам да се мъча, да разширявам знанията си и да се усъвършенства. Благодаря. Благодаря. А, имахме предвиден график за това изслужване. Ако няма някакви спешни въпроси, трябва да дадем на докладващата думата. Изглежда, че от комисията повече няма въпроси. Госпожа Аяла Сендер, искате ли да вземете думата отново? Си, sí, президенте. Благодаря, господин председател. Господин Пуфан, в тази комисия не е обичайно да реагираме на анонимни документи, които отгоре на всичкото попадат в почтенската котия на госпожа Маковей – това не е част от начина по който работим. Ние работим с подписани документи с посочено име на изпрещач. Госпожо Макове, между другото и Айнштайн е бил доста слаб ученик. Не, не рядко хората следват докато работят, могат да следват и задочно. Много добре знаете, че явяването на изпити понякога и въпрос, датите за изпити понякога са въпрос на договорка с преподавателите. Университета в Галац е много добър както всички румънски университети. Благодаря на господин Пуфан за дадените пояснения и отново повтарям, не всеки ден изслушваме кандидати с такъв богат опит в Национална сметна палата. Това е чудесно, защото нашата цел е да задълбочим отношенията си с държавите членки по отношение на контрола върху собствените им финанси. А господин Пуфан е един от малкото кандидати сред тези, които сме изслушвали, които са се занимавали активно с управление на европейски средства или контрол върху това управление. Така че бих казала, че отговаряте на високи критерии. Няма нужда да припомням био... професионалните биографии на други кандидати, които тук сме одобрявали. При вас положението е съвсем друго човек, който разширява квалификацията си, докато изпълнява и професионални задължения, предизвиква само нашето възхищение. Нямам какво да кажа и против дипломата ви от Галас, която беше потвърдена и от Министерството, впрочем. Председателя, желаете ли да отговорите на този въпрос? А госпожа Маковей иска да попита още нещо. Маковей, биде. Um, Тъй като моето име беше споменато от госпожа Яла Санде, искам да отговоря. Задавам въпроси, в които наистина, за които смятам, че са много важни за всички нас за нашата група, за нашата, за нашата комисия, защото искам да, искаме да подсилим сметната палата. Тук не става дума за политическа промяна, за политика, защото също едно и също правителство прави тези предложения. Но вие пък сравнявате господин Пуфан с Айнштайн. Сериозно ли? Благодаря за изказването на госпожа Аяна Сендер. Нека само да отговоря, никого с никого не съм сравнявал. Просто ви припомних, че не, не винаги присъственото занятие в университета е гаранция за добро образование и припомних един известен пример, за да кажа, че има много студенти, които не се явяват на занятия, но все пак получават успешно диплома и са добри студенти. Благодаря. Ja, vielen Dank. Also zunächst mal hat... Благодаря. Първо, Алберт Айнштайн, автор на теорията на относителността, е бил а, и награден за тази своя теория. Нека да попитаме дали ще има нова теория на относителността за Европейската сметна палата, която да я революционизира, но това е въпрос, на който по-нататък ще си отговаряме. Сега, господин Пуфан, ако желаете, можете да отговорите на последните зададени въпроси. Да, mulțumesc. Дорям е, să mai дуар... Наистина е, Имам всички възможни дипломи в оригинал. Ако някой е, проявява интерес, може да ги види. Ще му предоставя е, такава възможност. Винаги съм, смятам, съм е, изпълнявал задълженията си професионално, с чувство за отговорност. Винаги съм се опитвал в работата си да и когато съм участвал в международни е, мероприятия в Румъния и в чужбина, в двустранни заседания е, на председатели на е, сметни палати в Европа, Азия и САЩ, винаги съм се старал да бъда на ниво и трябва да ви кажа, че винаги съм се опитвал да работя е, е, винаги съм е, се стремял към ефективност при използване на разходване на парите на денекоплатеца и на всички, всички дачи начин, по който сме провеждали заседанията в Румъния, също се опитвахме да са ефективни. Участвал съм в заседания, където е, с, които се е, оформят досиета за участници и е, съм правил всичко това. Благодаря. Благодаря. Е, сега ще преминем към заседанието на е, при закрити врата. Благодаря на господин Пуфан за отговорите на поставените въпроси и сега моля е, да продължим в при закрити врата. Yep. Okay. Yeah, I don't, I, I don't doubt. Okay. So, um, ladies and gentlemen, I would kindly... И така, дами и господа, ще помоля най-любезно е, да ни съдействате. за да започнем заседанието е, при закрити врата. Yeah, Уважаеми колеги, предлагам да продължим заседанието си в частта му, в която то е открито и се излъчва. I think the, the Lange is not here, but she will be represented by uh, Mrs. Gressler. She will ah, ja. present okay. the report. So, uh, wie ich erfahren habe, ist uh, Frau de Lange Доколкото разбирам, госпожа Деланге отсъства, но госпожа Гресле ще я замеси. Искам първо да ви попитам, госпожо Гресле, искате ли думата от името на докладващата? Благодаря. Мина доста време, но си струваше. Докладът е чудесен. От няколко години не се бяхме занимавали с въпроса за мултилингвализма многоезичието. Искам да кажа няколко неща от името на докладващата. Първо, многоезичният режим няма да се промени. Всеки член на този парламент ще има право да се изразява на собствения си език. От една-две години са предприяти някои мерки във връзка с економиите, е, най-вече от генералния секретар. За сега те са много а, успешни. А, още през 2012 година а, бюджетът предвижда 10 милиона евро по-малко, отколкото предходните години Мерките за економия се свеждат до по-добро разпределение на натоварването на а, преводачите, стриктно спазване на вечерните, часовете за вечерни заседания и по-малко вечерни заседания в Страсбург. За тази година ще видим резултата, когато гласуваме за а, освобождаването от отговорност 2013 година. Има някои открити въпроси. Например, късното отказване от превод, анулиране на заявка за превод, това са 15-20%. Е, този процент расте, така че самите ние трябва да помислим какво можем да направим за да бъдат по-надежни заявките ни за превод. Ето защо в доклада се иска по-подробна информация за това как се използва, използват езиковите услуги, механизма на използване и освен това парти, политическите групи, докладващата се обръща към политическите групи, да уточнят до края на тази година какви езици се говорят в тях и какъв превод се желая. А, имаме и новия институт, а, устен превод по заявка, така че до края на годината та ще видим резултатите и ще бъде много благодарни на Сметната палата да актуализира своята оценка за устните преводачески услуги, защото за последен път такава е правена през 2006 година. Е, имаше е, специален доклад тогава на Сметната палата, но той беше за писмените преводи. Би трябвало да имаме актуализация сега за устните преводи, което ще бъде допълнителна полза за нашата работа. Благодаря. Председателят, благодаря на госпожа Гресле. Има ли желаещи да се изкажат сред колегите от комисията? Очевидно не. В такъв случай обръщам внимание, че крайният срок за измененията е 30 май 12 часа. И искам да подчертая още веднъж нещо от това, което каза госпожа Гресле от името на докладващата. Много е важно това, че се стига до заключението, че от самия парламент зависи как ще разпредели средствата си, за да реализира економии. С други думи, все още парламентът решава как да изразходва своите средства. И тук трябва да благодаря на нашите преводачи, без които бихме били загубени. Или auch nicht. Ja, vielen Dank. Damit können wir den... С това приключваме по тази точка от дневния ред. Mm-hmm. Okay. Ja, wir sollten äh, aber die Frau Ceskova informieren, dass wir. Трябва да информираме госпожа Ческова, че сме по-бързи, отколкото планирахме. Тя е следващата по дневния ред. Не знам дали е тук. Секретариатът ми обръща внимание, че през април е имаше решение на председателския съвет. Всички доклади за интегрираната рамка за вътрешен контрол трябва да бъдат гласувани до 1 юли за да бъдат валидни. Така че е, стремежът ние да успеем да обсъдим доклада, така решихме на заседанието на координаторите. Сега не знам, не можем да си позволим да чакаме два месеца отлагане на срока, нещо, което се обсъди в Страсбург миналата седмица на председателския а, съвет, но не е потвърден. И тук говорим за още един доклад. Und wir haben uns ja vereinbart, äh, dass wir äh, diese Berichte jetzt сега э, основната ни цел е, разбира се, да реализираме намерението си да изготвим тези доклади. Много ви благодаря. Успяхме да открием докладчика, госпожа Чешкова. Много по-бързо работим, отколкото се предполагаше, защото докладът Ланген е отне толкова много време. Госпожа Чешкова. Проблемът е следният. Можем да отложим с още два месеца, но това ще убие още един доклад на координаторите. Ние от координаторите взехме решение да прокараме докладите и не сме сигурни какво са обсъдили председателите. Може да има забавене от още два месеца и поради тази причина искаме да се гласува докладът Чешкова утре задължително. Така че ще е добре сега да се проведе дискусията, защото няма да получим потвърждение дали може да се отложи или не. Добре. Сега давам думата на нашия докладчик да представи своя от доклад. Я дякую, пане председател, за, то, за тото уяснение. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви за вашите пояснения. Наистина бяха много важни за мен. Наистина това е много важна информация, защото целият доклад вече е готов и е доста обемен. Също така на 22 април тук проведохме изслушване – по тази тема. По мое мнение, изслушването беше много интересно. Получихме много важна информация, която трябва да се анализира и да се използва в бъдеще. Поради тази причина изпитах известни опасения. Дали сме готови да гласуваме по доклада утре, без да колегите да имат възможност да подадат изменения. Съжалявам, че не може да стане. Да, мога да си съглася с процедурата, която вие предлагате, господин председател, именно днес да се проведат дебатите, а утре да се гласува. Смятам обаче, че е жалко, че трябва да се ускорява работата по този начин, но ако настоявате в такъв случай, нека сега да проведем дебатите и да се надяваме, че уважаемите колеги ще бъдат достатъчно толерантни, т.е. че ще искат да гласуват без да са имали възможност да подадат изменения, да проявят подобната търпимост. Т.е. те ще имат възможност да подадат изменения, но непосредствено преди пленарното заседание през месец юли тази година. Наистина обаче съжалявам, че това стана, защото първоначалният график за доклада беше предложен, така беше написан доста ясно. Там имаше много ясен срок който беше определен за подаване на измененията, така че колегите да имат възможност да изготвят и подадат тези изменения. Сега обаче искам да кажа нещо конкретно по този доклад. Той наистина е доста всеобхватен. На 22 април, когато проведохме изслушването, научихме много за нови предложения, идеи, така че благодаря на всички колеги, които участваха по време на горе упоменатото изслушване. Опитвам се да бъда изчерпателна в моя доклад и поради тази причина съм го разделила на няколко глави. Няма да, го, няма да изчитам всичко, защото смятам, че сте имали възможност да се запознаете с доклада на своя собствен език. Що се отнася до плана за действие за интегрираната рамка за вътрешен контрол, основният въпрос е следният. Защо комисията не е получила положителна декларация за достоверност. Дали това е права на плана за действие, дали плана е, е, е разработен лошо или се изпълнява лошо. Какво желая комисията да направи сега? Комисията отговори на моя въпрос, Сметната палата отговори. Знаем от комисията, че плана за действие е напълно довършен, през 2009 година. Три от 16 дейности не са могли да бъдат изпълнени, но те са продължили с действията си по друг начин. Например, принципа за съвместен контрол е разработен и включен в редактирания финансов регламент. Също така Националната декларация за управление е, е, решена по този начин. Но напредъка по плана за действие трябва да се разглежда при намаляването на нивото на грешка а пък тук не сме видели особен напредък, защото появата на грешки се покачва. Комисията казва, че би искала да получи положителна ДАС. Това е приоритет за комисията. Господин Манфред Крафт от Европейската комисия набеляза условията, за комисията, така че да се стигне до положителна ДАС. Мисля, че той е доста реалистичен при набелязването на тези условия, но наистина трябва да анализираме внимателно неговия подход, за да сме сигурни. Смятам, че основната работа, която трябва да се свърши, е свързана с упростяване – В моя доклад аз приканвам комисията да приложи член 32 от финансовия регламент изцяло, така че да се помогне на самата комисия да набележи слабите места в контролните системи в държавите членки и да предложи допълнителни корективни мерки по отношение на интегрирания вътрешен контрол. Призовавам комисията да хармонизира процедурите в звената и отделите на комисията. Комисията трябва да бъде и по-прецизна, когато верифицира работата на националните аудиторски органи. Тук преведохме през април дебати по време на изслушването. Там стана видно, че и последващите действия след процедурата по освобождаване от отговорност от 2011 година са важни. Мисля, че напредъка за в бъдеще е възможен. Според мен, декларацията за европейския бюджет. Да, трябва да бъде изготвена навременно, така че Сметната палата да има време да я анализира. Тук чухме различни мерки, които с цел намаляване на нивото на грешка. Но Сметната палата казва, че няма смисъл да се измерва представането, изпълнението, ако бюджета не почива върху индикатори за представането. Така че призовавам комисията в своя доклад да създаде работна група, която да включва представители на парламента, комисията и сметната палата, така че да се одобрят мерки и да се включи бюджет възоснова на представането. Трябва да се набележи и график в тази връзка. Един европейски бюджет възоснова на изпълнението на представенето е дългосрочна цел. Нашата комисия трябва да работи в близко сътрудничество с комисията, това е очевидно, но а, смятам, че процесът трябва да бъде иницииран сега в този момент. Смятам, че това може да е един съвместен проект на комисията и парламента в близко бъдеще. Работната група трябва да започне работа незабавно или след промяна на договора, или без никаква промяна. Сега още няколко бележки. Надявам се, че този доклад ще доведе до промяна на менталитета, както се опитвам да поясня в обяснителния меморандум. Става видно, че настоящата система не е създадена коректно. Това се повтаря непрекъснато. Казахме го и по време на изслушването тук през април. Видно е, че трябва да търсим други, по-различни ценности. Та, в този контекст се опитвам да а, ви препратя към точка 21 в моя доклад, където се прави изявление от представители на Сметната палата, също така и в точка 35 от моя доклад говоря за измерването на представенето, на резултатите. Всъщност това е една идея, която беше представена тук преди месец през, по време на изслушването тази идея. Много новаторска и интересна. Трябва да стигнем до консенсус, за да може да се включат тези идеи, да се задействат, не може това да стане моментално, но смятам, че 2% ограничение за всички политики, които се финансират от европейския бюджет, е контрапродуктивно, наистина е контрапродуктивно, защото по този начин националните аудиторски власти не могат достатъчно да ограничат нивата на грешка. Така че трябва да потърсим други подходи в зависимост от типа политика, за която става дума. Така че това е резултата, до който аз постигнах, след като изслушах експертите по време на изслушването през април. за мен, аз ще съм истински доволна. И тук искам да благодаря на моите колеги предварително. Ако проявят търпимост, търпение, Тоест, ние днес обсъждаме доклада, трябва да го гласуваме моментално, утре. Нека колегите да знаят, че това не се дължи на моя грешка, не съм аз виновна, Просто искам да кажа, че първоначалният график беше разгорено различен, а докладът е толкова всеобхватен, че не бих искала да се стигне до такава ситуация. Тоест колегите да не могат да подават изменения. Благодаря ви. Благодаря ви за търпението и разбирането. Е Има ли желаящи да се изкажат от членовете на Жан-Пьер Оди. Окей. Е, Йенс Гайер, Всъщност Йенс Гайер. Всъщност много се радвам, че разглеждаме този доклад, защото той поражда една крайно необходима дискусия, която започнахме още по време на изслушването, а именно дали концепцията на декларациите за достоверността и точността на отчетите отговаря на това, което се изисква за подобряване на европейската счетоводна отчетност. Лично аз нямам това впечатление по-скоро тази декларация е произволна бариера, тази гранична стойност от 2% и тук съм съгласен с докладващата, тези 2% са политическо предписание, а не проистичат от някакви научни критерии. Така че по-скоро пречат. Жалко, че сме принудени да прибързаме с решението, но мисля, че трябва да подобрим във връзка с това вътрешния механизъм за докладване по собствена инициатива. Е, разговарях с докладващата. Имаме възможност и за пленарното заседание да формулираме предложения за изменение, което обаче ще наруши компактността на доклада. А аз смятам, че сегашната му насоченост а, ще събере мнозинство. Лично аз прочетох доклада с огромен интерес. Запазвам си правото да внеса някакви изменения до пленарното заседание. И пак ще кажа, необичайно е да гласуваме толкова бързо доклад в нашата комисия. Днес дискусия, утре гласуване. Но мисля, че ще отстраним проблема с, чрез възможността да внасяме допълнителни предложения за изменения. Председателят, благодаря сега господин Оди. Благодаря, първо да приветствам докладчицата госпожа Ческова за е, доклада и такъв сложен въпрос. Е, е, както каза и нашия колега Гайер за сроковете, сроковете е, е, трябва да се възползваме от правото на изменения и трябва да го направим сега. Има решения, които са използвати от другите комисии, именно да се създаде една изваредна комисия е, за бюджетен контрол. Може да се предложи това на е, пленарно заседание или да се докладва по доклада, но трябва да се намери решение, така че е, депутатите да могат да дадат мнението си. Три бележки имам по идеята, че трябва да се работи за е, резултатите, е, е, чухме този, е, засегнахме този въпрос при изслушването на кандидатите. Значи това трябва да работим върху това. То ще ни помогне при освобождаването на бюджета, защото при добро изпълнение, при добри резултати на годишните отчети, тогава освобождаването ще ни гарантира една достоверност на, на отчетите. При добри е, резултати е, сметките са добри, при лоши-лоши е, връзката е очевидна и пряка е, например, предприятия с добри резултати е, в е, отчетите, счетоводните отчети, е, не, това обаче не значи непременно, че е, е резултатите им са действително добри. Трябва да се внимава много при анализа на, на изпълнението. Е, аз имам резерви е, в това отношение. Е, второ, по декларациите за националното е, управление. Е, е, ползата на тези декларации в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност е, е, обикновено се надяваме, че там ще, от това ще произлезат доста неща, че, че това говори за качество на веригата на одити, които ще ни даде да, възможност да се произнесем, да намерим решение, положително или не. Аз е, е, попитайте Европейската сметна палата какво мисли по въпроса, защото ако имаме един, една държава или мисър, който подписва националната декларация, каква е смисъл? Какъв е смисъл тогава от одит? Е, министра не е независимо лице, той е политическо лице, така че не смятам, че е добра идея в дебата с нашите колеги, националните депутати, е, сочи същото. Е, значи в е, националните сметни палати, когато издават тази декларация, всъщност добавят към, към одита, тъй като те са една независима структура. От години се говори за е, толер... Е, възможната е, процент на грешки, поносимия процес, процент на грешки. Това зависи от метода на сметната палата. Аз не е, зная, не разбирам от тези неща. Е, когато се подписва, е, има едно първоначално мнение за достоверността на отчетите, което е положително. След това и становище за законосъобразността, което също е положително. И след това идва едно мнение, което е отрицателно за разходите какво става тогава с глобалното е, становище? Дали е, е, е Сметната палата е, е, използва, стъпване на концепцията да бъде е, кон, да, конкретно или, е, конкретна или е, да е, се позовава на, на процента грешки? Е, е, значи има разлика между прага на е, удостоверяване и прага, е, прага на значимост на, и прага на процента на грешки. Това е интересно съотношение и аз приветствам докладчика за тази, тези наблюдения. Знае, че има възможност за допълнение, но ако комисията гласува утре, не, би трябвало да се предвиди време да можем да е, гласуваме по измененията преди пленарно, пленарно заседание. Благодаря. Ян Мулдар. Благодаря, господин председател. Благодаря също на докладчика. Няколко бележки имам. Мисля, че нейният доклад е, съдържа доста интересни идеи и предложения, но има редица неща, които е, могат да се променят. Ако не ви харесва ДАС, е, декларация за достоверност, е, според договора това се предвижда и ако искаме да го променим, трябва да променим и договора. Така че, според мен, ще трябва да го преглътнем. Но за мен е интересно е, друго и не съм получавал отговор до сега. Е, ако прилагаме същата методология, която прилагаме и към европейския бюджет, е, към е, националните си бюджети, колко от държавите членки ще получат е, положителна ДАС? Някой от комисията били, има ли някой от комисията, който може да отговори на този въпрос? Едва ли. И тази вечна е, дискусия за 2%. Понякога е основателно да се каже, че е, това трябва да се променя според е, е субекта за който говорим. Например, ако става дума за голям брой мини е, договори, е, може би ще струва повече, те, ще бъде по-скъпо те да бъдат контролирани, отколкото да се получи крайен резултат от 2%. Е, но винаги се казва, че международната норма за е, това какво международно е, е прието е, е 2%. Е, и мисля, че това е добър аргумент. Ако, както и да преобръщаме аргументите, мисля, че трябва да приемем системата такава каквато е и да я прилагаме в този вид и да се опитаме да я усъвършенстваме. Иначе не виждам е, е, решение. Ще ми се да знам наистина колко е, държави членки ще получат положително ДАС от комисията, ако, ако е, имат е, отговор, е, могат да го кажат. Господин Граф от комисията е тук. Добре дошъл сред нас. Моля ви, представете вашето виждане. Благодаря ви, господин председател. Сега най-напред комисията иска да благодари на докладчика госпожа Чешкова за отличния доклад и най-вече за подкрепата, която оказвате на комисията в процеса на упростяване. По време на изслушването комисията посочи, мисля много ясно, че има рискове, че може да не се стигне до упростяване в новата многогодишна финансова рамка, защото има прекалено много изменения, които са подадени в парламента и които няма да помогнат особено в този процес. И в съвета също се водят трудни дискусии. Оценяваме високо вашата подкрепа за идеята за нова култура на резултатите. Както знаете, работим в много близко сътрудничество и с парламента и с съвета, за да получим отзиви в коя насока. Особено трябва да тръгне доклада по член 318. Отбелязваме си и идеята за бюджетиране възоснова на резултатите и идеята да се създаде работна група. Ще вземем тази идея ще видим какво може да се направи за в бъдеще. След това, много ни харесва съобщението по коригиращия капацитет на системите. Ще се публикува такова съобщение през септември. И тук искам да спомена 2% прак на материалност и особено въпросът, който беше зададен от господин Милдер. Ако такава методология се прилага за държавите членки, и ако се прилага такъв двупроцентен прак на материалност, колко държави членки ще получат положителна ДАС? Наистина това е хипотетичен въпрос, защото има много регламенти, и уредби, които предвиждат подобна методология. Но в Великобритания, например, главният аудитор вече 20 години отказва положителна ДАС за системата за социално осигуряване. Ами защо? Защото процента на грешка е над 2. Но ако погледнем статистическите данни, които се предоставят на комисията по регламентите за структурните фондове, там се вижда, че голям брой държави членки се борят с тези 2% процент на грешка, процент на материалност. Така че до голяма степен комисията приветства вашата подкрепа при прилагането и изпълнението на новите изисквания в финансовия регламент които изискват от комисията. Ако имаме голям процент на грешка, последователно, систематично да се направи анализ, да се види какво може да се направи, какви са ползите, какви са недостатъците, какви мерки трябва да се предприемат, за да се разрешат съществуващите проблеми. В двустранен порядък предоставихме на докладчика, представихме на докладчика някои технически проблеми и въпроси. Няма да ги споменавам сега по време на своето изказване. Просто искам да се концентрирам върху три важни въпроса, които смятам, че трябва да се отчетат в доклада. А за нас от изключително значение ние да не изпращаме следното послание – че единичните одити не сработват. Схемата за единичен одит все още не е задействана, което означава, че трябва да продължим по този път, но също така трябва да гарантираме и необходимите подобрения. Така че тук бихме искали да се включи думата ИЕТ в точка 10 от доклада, т.е. не, че не е задействана, че все още не са постигнати резултати. А също така и изявлението, че системите в държавите членки по-настоящем не се представят изцяло добре. Същото предлагам и за точка 13. Тоест, за нас е много важно да се вземе предвид факта, че няма изначално противоречие между Сметната палата и комисията, що се отнася до това дали се предлагат превентивни системи или пък коригиращи системи. Мисля, че комисията също така иска да предотвратява грешки. Ако има индикация за основополагащо, основополагаща разнобой, Сметната палата прилага едногодишен подход, докато при комисията имаме многогодишна отчетност. Това е едно противоречие. Но възоснова на оценката на нашите бележки, които сме изпратили на секретарията на настоящата комисия, бихме искали да проведем диалог с вас, за да видим как точно може да се отчете това в контекста на нашите разсъждения. Вие също така споменавате и идеята за това дали е възможно въобще да се стигне до положителна ДАС. Нека да спомена едно изявление, което беше направено по време на изслушването и да кажа, че това наистина е възможно. Благодаря ви за вниманието. Е, е, е, Благодаря на господин Крав. Сега госпожа Гресле. Благодаря за уточненията, които внесе господин Крав. Смятам, че в точка 10 не е предадено точно това, което и комисията, и сметната палата казаха. А, днеска имам чувството, че се срещам с призраци от миналото. Възниква въпроса за единствения одит, единния одит. Ако продължаваме така, ще се окаже, че през последните години сме били на съвършено погрешен път. Сега следва да си отговорим на въпроса как да караме по-нататък. А, това, което съм чела за единия одит от комисията е от 2004 година. Стара концепция. За сега не сме постигнали нейните е, критерии, казвате вие от комисията. Благодаря, аз мислех, че отдавна сте се отказали от нея. Сега как да подобрим дейността, контролните системи, системите за санкциониране? как да се упражнява натиск върху държавите членки, защото успехът зависи от управлението в самите държави членки. За това, господин Крав, какво възнамерява да прави комисията в близко бъдеще? Председателят, благодаря. Има ли други въпроси от е, колегите от комисията? Ако не, ще дам отново думата на господин Крав. Благодаря. Колкото до въпросът, дали Европейската комисия все още иска да прилага идеята за единия одит, отговор определено е да. Защото ако анализираме проекторегламентите, които са предложени от Европейската комисия, там ясно се казва, че трябва да разчитаме на работата на одит компетентните органи в е, зоната за сближаване, също и в е, селското стопанство, особено там. Ако погледнем докладите за годишна дейност от Европейската комисия, можем общо взето да разчитаме 70% на 70% от документите и аудитираните становища, които са представени. Ако обърнем е, уравнението, ще видим, че 30% от тези отчети от статистиката за грешките не са приемливи. Значи комисията, възоснова на резултатите от своята работа и е, резултатите на, на Сметната палата, е, е, представя нова статистика, която е много по-близа до това, което ни казва Сметната палата всъщност. И процента на грешките е много по-висок. Какво да направим, за да принудим, да накараме държавите членки да предоставят е, достоверна информация? Тук се казва, комисията много активно налага финансови корекции. Например, ако вземем е, първоначалните отчети за 2013, ще видите, ще видим, че комисията налага една финансова корекция, която възлиза грубо на 3,5 милиарда евро. Значи, ако държавите членки не гарантират е, здрава, здрави системи, те ще бъдат е, санкционирани чрез финансови корекции и това не са мало, не са е, суми е, маловажни. Сега в 13-та е, алинея е, на, от модификациите е, е казано това. Надявам се, че ясно давам да се разбере какво ще прави и в бъдеще комисията, за да се прилага единния одит. Благодаря много. Нямам е, желаещи други да се изкажат от е, членовете на комисията. Смятам, че е, наистина сега голямата задача е да прекараме е, доклада през, през пленарна зала, но е, важно е усилието да е общо на цялата комисия и мисля, че ще успеем да прокараме измененията си в пленарна, пленарна зала. Сега докладчик, ако иска да вземе думата отново. Благодаря съвсем кратко, няколко реплики. Първо, много бих била признателна, ако доклада получи подкрепата и в тази комисия, и на пленарно. Един колега говори за декларациите за достоверност. Е, дали това е едно разумно средство, добро средство или не, или пък за 2% е, прак от 2%, добре, мога да, да допуснем, че става дума за 2,5 или 3%. Това е нещо, което по което говорихме по време на изслушването и мисля, че дискусията ще продължи и трябва да продължи. Проблема е, че не всички политики на ЕС е, отговарят е, на този критерий. И това може да доведе до съответното отношение на държавите членки, а именно е, те да, да преценят, че процента на грешки не е толкова важен въпрос. Благодаря ви за коментарите, наистина. Е, мисля, че е добре е да се съберем още веднъж преди пленарна зала. Ако не можем да обсъдим измененията тук, ще съм много благодарна за на, всякаква, на инициативата на която и да е група е, за среща преди пленарна зала. Е, защото целта ни е ясна, искаме да е полезно това, което правим и аз благодаря за чудесната идея. Говорихте също така и за критериите, за е, резултатите като критерии. Това е относително нов момент в сегашните отчети аз в е, живота си съм посветила много години на счетоводство и отчетност, и е, ревизии, и одити. И е, подхода възоснова на резултатите, на, на постиженията е нещо, което според мен има бъдеще, макар да не съм много запозната с него нашето отношение към е, резултата от един одит е доста така стриктно ограничено и почива върху стари критерии и е, не води към желаните резултати. Разбира се, това е въпрос за бъдеще, на бъдещето. Чухме това и по време на изслушването. Е, заслужава да се мисли допълнително по него. Сега по националните декларации за достоверност. Някой каза, че това не е толкова важно. Трябва да им се отдаде известно политическо, не правно или наказателно правно значение, но в е, политически е, план националните декларации за достоверност трябва да е, из... имат известна роля. Защото ако министърът на финансите подписва една такава декларация, може и е, това означава, че тя е важна, защото държавите членки отговарят за 80 на 100 от парите, постъпващи от бюджета на Европейския съюз. И така, Европейската сметна палата и методите й по отношение е, декларацията за е, достоверност, вече това го засегнах не е съвсем ясно. Можем да дискутираме по темата. Сега, по плана за действие. Преди много години бе прият този план и изглежда вече не е особено реалистичен. Може би ще е по-реалистичен, ако е, възприемем различни условия на работа. Благодаря на господин Крафт от Европейската комисия за неговите обяснения. Мисля, че в доклада може да се вмъкне е, и, е, и все пак е, във връзка с е, единия одит. Колкото до изслушването на 22 април, тогава чухме гласове, според които единия одит няма да, вероятно няма да е, действа при сегашни, сега установените критерии. ДАС ще продължи да е отрицателна, ще се придържаме към 2% прак и, и а, единия одит. Толкова по а, чутото до тук. Разбира се, ще се радвам да получа от вас всякакви е, предложения за изменение и може би при, принципа за резултатите ще проработи добре за нас. Във всички случаи ще съм много е, доволна, ако можете да добавите към текста нещо, което според вас е, е важно и си заслужава да бъде добавено, защото е, знае, че сбора е, от е, познание в този комитет е голям. Много от вас е, тук и е много по-дълго от мен и имат много опит. И сега последен въпрос към госпожа Гресле. Съгласна съм, че качеството на, контролите, на контрола трябва да е добро на всяко равнище, като се започне е, с е, държавата членка, съответните е, иерархия там, регионално, нататък и се стигне до тук. Разбира се, е, ако е, това може да стане само ако има единен е, набор от правила, въжащ за всички. Това обаче в момента не е особено е, реалистично, нито пък е, може да стане близко бъдеще. Но съм съгласна, че единния одит вероятно е необходима мярка. Един, една цялостна рамка е нещо, от което имаме нужда – защото става дума за едни и същи суми. И така, благодаря много, скъпи колеги. Малко ми е тъжно, че е, толкова малко време остана за обсъждането на този въпрос. Благодаря. Благодарим на нашия докладчик. Е, за сега е, толкова по този въпрос. Мисля, че приключихме с дневния ред за днес. А, извинявайте, остана мандатът за триалога. За малко да забравя. Благодаря на колегата Ческова. Преминаваме към девета точка, мандат за триалога и даваме думата на Йенс Гаях. Помислих, че си се отказал от мене. Аз ще бъда кратък. Благодаря за доверието на колегите. Нека да направим някои изводи след преминалото освобождаване от отговорност. А, именно това съм се опитал да направя, като съм изтъкнал тези моменти, които са най-важни във връзка с бюджета т.е. поради грешки в управлението, лошо управление се губят е, сериозни суми за Европейския съюз. Опитал съм се да се придържам наистина само към главното, за да не бъде много обемно това становище. Благодаря. Dank. Председателят благодаря. Има ли желаещи да се изкажат от членовете на комисията? Сякаш не. Или господин Оди. Не зная как е, става с това досие, но е, нещо, което е, ме шокира в рамката, финансовата рамка, това е което остава от 2013. Е, То всъщност ще се отрази на 2014 и се питам дали не трябва да в този доклад е, да отразим това, че трилога, е, в трилога за 2014 трябва да сме сигурни, че е, се връзват цифри, числата, защото говорим за 12, 13, 14, 15 милиарда, Ясно е, е, добре е да знаем за каква сума точно става дума. Е, на моя приятел Олена Ламасур ще, предло, е, пред, ще предложа да знаем, че това, което ни казва Сметата палата, като независима институция е 13 или 14, но е, министри могат да кажат, е, е, че е по-малко. За остатъка трябва наистина да преговаряме но добре е да знаем точната сума за в края на 2013, която ще се прехвърли и ще остане за 2014. Ние като комисия по бюджетен контрол, за да можем да контролираме тази сума, е, трябва да знаем това, за да можем да дадем тази информация. Каква, е, каква ще е сумата, която ще е връзката между двата периода? Е, да, крайният срок за измененията какъв беше? Нямаме проблем. По точка 7 обаче ми прави впечатление това, че по-добро е, те разходи е първоначалната ни, ни позиция и държавите членки също се подписват по нея. А след това е, критицираме, е, критикуваме е, този подход. Мисля, че това е неприемливо. Точка седма звучи добре като на партийно събрание на социалистите, но ние трябва, ние сме комисия по контрола и трябва наистина да нашата работа е да следим за доброто разходване на средствата. Така че предлагам да внесем съответното изменение. Колкото девета точка, точка за контрабанда с тютюн. Това също е важно. И аз имах въпрос, но първо и не се яла. Благодаря ви. Исках да направя коментар по Конгреса на социалистите. Чудя се защо беше направен този коментар. Може би бихме могли да намерим друг ден, в който да говорим за няколко жалби, които получихме за злоупотреба с Кохезионния фонд от настоящото германско правителство. Защото в този случай вече няма да е необходимо да се провежда такъв тип мероприятия. Господин Гайер. Äh, äh, По преговорите, доколкото ни э, информираха за актуалното състояние на нещата, э, това, което всъщност э, е отразено в медиите или какво се обсъжда в групите, ти като докладчик е, смяташ ли, е, че е, тази тема е свързана с други доклади? Това е какво е състоянието на преговорите по многогодишната финансова рамка. Всичко зависи от това. Също така и отражението на бюджета за 14-та, наистина това е тема, която заслужава отделно заседание е, парламента е, обвързва двата комплекса един с друг. Е, Затова си има и съответната аргументация, а именно, че от държавите членки се предвиждат по-голямо разминаване разлика между поети ангажименти и плащания е, в многогодишната рам, е, финансова рамка. Е, ще се запази дефицита, нещо, което правим в момента. Това е нещо, което и колегата Оди спомена. В миналото имаше ситуация, при която и плащанията, и задълженията бяха различни. Сега, ако на Социалистическия конгрес това се, заседанието на Социалистическата партия група се говори за това, значи от 960 е, милиарда евро финансиране, от които 9 е, или 8 е, остават, много бързо може да пресметнем, че 52 милиарда остават. Тоест, ако един проект е завършен, стигне се до плащането, е, може да има е, трудности, забавене, е, разминаване между плащания и поети ангажименти. Ако това е така, няма особен проблем. Но състоянието на преговорите в момента е такова, че трябва да си да, да, да постигнем политически цели, за да е, запазим престижа и доверието в Европейския парламент. Ако проблемът, както е представен е, в момента, ако ние е, преговаряме по него, е, тогава е, подкопаваме е, доверието в е, парламента, в способността му да решава сериозни проблеми. Сега от гледна точка на, на сметките е, е комисаря Левандовски, е, всъщност от неговата служба излизат различни числа. Е, чува се 16-12 е, милиарда се въртат в е, пространството. Откъде произлизат тези цифри, не е много ясно. За това се крие известна политика ние трябва да се, като парламент, да се хвърлим и да кажем, че положението трябва да че да, да е такова, че да можем да плащаме за политиките, които изработваме и съответно да се е, предвидят съответните суми в бюджета Аз е, е, комисията отново е, а, е, мисли върху и казва всъщност, размисля и казва, ма не, не ни трябват 12, трябват 16, трябват ни 12 милиарда. и комисията ни е, по комисията по бюджета е, се обръща към Левдовски и казва е, това, което сте казали, трябва да се отстоява. Но чрез генерален директор комисията ни увери, че ще останат на тези суми разбирам какъв е политическия проблем, който, за който говори колегата Ауди, но въобще темата по в комисията, представена комисията по бюджета, това бави и е, отлага е, комисията е, за следващата година във връзка с много е, годишната рамкова, е, финансова рамка. Е, подхода ни през 2013, ако четем инфлацията, е, това ще е, във всички случаи намираме се в едно положение където сме в задънена улица в известен смисъл, но е, това, което зависи от нас, трябва да направим. Сега за тютюна и контрабандата, че сами е, нямам е, е, в мой доклад не бих е, е, отразил документите, с които разполагаме просто така ако е, погледна, ако помисля за по-добри начини да се е, разходват е, предвидените средства е, и за тогава трябва да попитам какво правят те в съвета като е, приятели е, на е, по-доброто разходване на средствата. Е, в съвета е, се обсъжда паралелно кой е, ще управлява и кой отговаря за този контрол. Е, например, Отмененото кралство обикновено коментират случайно колко лошо се управлява бюджета на Европейския съюз. Няма да споменавам цифрата, трябва да внимавам, но в, трябва да се плащат е, е, обещаните средства в е, областта на селското стопанство. Приятелите на по-доброто разходване на средствата също трябва да се свържат работата на място, а не да се държат сякаш е, при тях всичко върви безотказно, е, а другите отговарят за е, недостатъци в това. Значи, аз смятам, че ние всички сме за това да се разходват средства по-добре, затова работим заедно, доколкото можем заедно, но е, трябва да кажа, че е, който иска в съвета да се разходват по-добре средства, трябва да започне с е, себе си. Аз не зная Генералният директор за регионална политика е, е, каза, че в 18 от 27-те държави членки е, регионалните програми и не се изпълняват законосъобразно. Тя, that is a special kind of humor, perhaps. Yep. Да, това е с трябва ни особено чувство за хумор. Ако беше така, добре. Но не можем да допускаме да не ни приемат на сериозно. Трябва да обърна внимание на това, че този парламент вече е приел да имаме 50 милиарда евро разлика между бюджетни кредити за поети задължения и такива за плащания. и понеже години наред парламента е приемал това, сега съветът е заложил същата разлика и за следващия бюджет. председателят, при цялото ми уважение, не е така. Има непоследователност. Аз твърдя, че сме приемали тази разлика и това никога не е било проблем, защото до сега не сме имали съфинансиране. Просто става въпрос за пари, които държавите членки не са искали. Това е технически въпрос. Не дайте да го превръщате в политически. А, ситуацията, в които сами попаднахме, капана, в които сами попаднахме, всъщност е това, че превръщаме техническите въпроси в политически. Нека да бъдем по-трезво мислещи, нека да се придържаме към фактите. Не забравяйте, че въпросът за това каква контрабанта на цигари, каква част от контрабанта на цигари се а, организира от самите тютюнопроизводители е основателен. От друга страна, ние си имаме споразумения с тютюнопроизводителите, обаче нещата трябва да се наблюдават. Много би било любопитно Европейската сметна палата да направи една проверка по прилагането на споразуменията за тютюневите изделия. Никого не обвинявам, просто питам. Така че по точка 7 бих е, внесла изменение. Аз не съм а, против привържениците на по-доброто разходване на средствата, а, но нека да не ставаме, да не изпадаме в идеологически спорове. Председателят има още двама души, които искат да се изкажат, но най-важното е, че истинските привърженици на по-доброто разходване сме ние. Нека, нека никой да не ни иземва тази функция. Тук мога само да подкрепя Йенс Гайер. Странно е как в съвета се отнасят към европейския бюджет, като че ли е, искат да ни кажат, онези в Европейския съюз трябва добре да си, по-добре да, е, по-разумно да си управляват парите, вместо да осъзнаят, че те са тези, които трябва да дадат е, примера това отношение, а не го правят. Така че е, не бива да допускаме неща, които са против интересите на Европейския съюз. Госпожа Гресли и господин Гайер и аз сме от една и съща федерална провинция в Германия и ако е, на федерално ниво се действаше както действа в момента съвета, щеше да има голям отпор. В момента в договора лоялността към Европейския съюз все още не е разписана, но този съюз не би и просъществувал, ако отделните му институции не поемаха ангажимент за лоялност към Съюза. Тъй, че аз още не съм подкрепил средносрочната финансова рамка. Сега Ян Мулдер и после Жан-Пьер Оди. Съвсем накратко. Така или иначе имаме система с бюджетни кредити и плащания в европейския бюджет. Както каза Йенс, не може да имаме недостат, недостиг, така че ако се поеме бюджетен кредит, трябва да може да се плати. Това е принципа на, на плащанията. Платците са държавите членки. Те плащат, превеждат в европейския бюджет и сега сме в странната ситуация, в която бюджетният орган авторизира кредитните, бюджетните кредити, а пък като трябва да се плаща, казват ми нямаме пари. Това е системата на бюджетирането на Европа. Това не може да продължи да съществува, по мое мнение. Тоест, е вече трябва да се стигне до нова система на собствени ресурси, нещо, което е изключително необходимо, но не може да има такава система, в която да се казва, не, нямаме пари, трябва да се намери някъде друга. Такава система просто няма как да съществува. Благодаря ви, Жан Пиер Роди. Съвсем накратко по тази, по историята с кредитите и плащанията. Винаги сме искали една такава, сме имали такава система и политически обикновено е, е, британската е, система, например, възлагат държавния глава да говори за бюджетните кредити. Всъщност, те ни наложиха да променим метода си. Те е, въведаха тези кредити за плащания. Добре, окей, okay, но е, да кажем е, плащания с 2013 няма да спорим за 3 или 4 милиарда, за самата, за методологията, за техниката, момента в който всички държави членки са съгласни, каква е разликата? Въпроса, който поставяме, е, е, е, ние, тая разлика ни е известна. Ако в областта на учени изследванията, например, се предвижда нещо с 2013 от питам се и въпроса е към докладчика. Дали не трябва да се използва някакъв трик, така че между края на 13 и 14 да се каже къде се намира добрата сума 4, 5, 6 милиарда, за да се направи този мост. Ако Това става дума за е, кредити и за плащания от край на 2013 е, ако е, не сме в състояние да, да покрием и да си платим фактурите, това е просто гротексно. Тогава какво очакваме от изборите? Yeah. Also, gibt... И така, Оказва се, че има много за обсъждане. Иначе процедурата е обичайната. Ще има предложения за изменение и прочие. Комисията има ли нещо ново да ни каже по този въпрос? Може би има някакви интересни тенденции, обрати, които биха били любопитни за нас. Ако не, господин Краф. Не мога да ви кажа нищо ново просто на въпроса на господин Оди. Да, разбира се, ще има доклад по финансовото изпълнение, по бюджетното изпълнение. До края на годината Сметната палата той ще получите информацията за точната сума, която ще остане незаплатена.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 Докладчика няма какво да добави, тогава да вдигне заседанието. Утре в 9 продължаваме в тази зала. Благодаря.